да се преустанови тормоза срещу госпожа Фенг Ян Мей, който продължава в Китай. Ще продължим да работим по този въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря много, госпожо Хедагор. Шест предложения за резолюции са подадени. С това приключва дебата. Преминаваме към гласуването. Der Abstimmung über die Entschließungsanträge Започваме с гласуването на насилието срещу лесбийки и правата на ЛГБТ в Африка. Съвместен проект за резолюция от пет политически групи. Гласуваме параграф 3 за. В три части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Гласувайте, моля. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Също мнозинство отхвърля се. Параграф 16. За. Против. Да проверим. Гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Всички ли гласувахте край на гласуването? Различно мнозинство не се отхвърля. Параграф 18. За. Против. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля. 19 параграф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 параграф. Разделно гласуване. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Отхвърля се. точка от преамбюла О, три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминавам към изменения проект за революция. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към проекта за резолюция за свободата на изразяване в Беларус. Съвместен проект от пет групи и господин Пашка. Можем да гласуваме целия проект за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към проект за резолюция за скандал с принудителни аборти в Китай. Започваме с предложението от 6 групи господин Пашка. Трето изменение към параграф 2 за, против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст отпада. Преминаваме към текста след седми параграф. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се след точка от преамбюла Д за против въздържали се да проверим. Гласувайте. Първо изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Преминавам към проекта за резолюция като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Госпожа Вержа. Ние отне посветихме много внимание при изготвянето на тези а, резолюции. Затова считам за жалко, че някои групи правят изменения, които отхвърлят общата резолюция. И за това се обезмисля работата на колеги, които работиха с нас по съвместната резолюция. Трябва да се направи всичко нужно, за да се подготвят тези резолюции, след като се има предвид, че обикновено не сме чак толкова много. Госпожа Вержия, Имаше и други изказвания в този смисъл. След на следващото заседание ще бъдат представени